Е, е, well, е, welcome to Commissioner И така, най-напред добре дошла на комисар Бенковска, но първо имаме две точки на кратко. Най-напред госпожа Бенковска преценява, че е по-добре да почака извън залата и да изпуши цигара. Е, не знам, така предполагам, това е моето въображение. Не съм сигурна, ще я попитаме по-късно. Е, колеги, е, най-напред за посещението в ГНСС в Прага от 3 до 4 ноември 2015 година, представене на отчета във връзка с посещението. Трима члена на нашата комисия посетиха ГНСС в Прага между 3 и 4 ноември. Те е, работят е, по е, експлуатацията на системите Галилео и ОС. Това е нещо много важно, защото сигурността на системата Галилео е важен въпрос и, комисията, и по принцип Европейския парламент изцяло подкрепя Галилео, защото това, и вече имаме доказателства, че това е успех. Това е един пример за успех на наш проект можем да се обърнем към членовете на делегацията, за да ни запознаят с посещанието Най-напред колегата Рубих от Европейската народна партия. Заповядайте, вие сте пръв. Е, е, заповядайте. Имате пръв е, думата по тази точка от дневния ред. Uh, sorry, President, can you uh, again... Председател, господин Рубих, бихте ли ми казал коя точка точно от дневния ред? Пред представяне на отчета във връзка с посещението в агенция за ГНСС. Е, Искам да подчертая, че естествено тази мисия беше първата, която беше извършена от Европейския парламент и е, ГНСС ще играе решителна роля в бъдещето на европейската инфраструктура. Програмата Коперник е свързана непосредствено с ГНСС и също така сателитите в бъдеще ще разкрият някои нови възможности за европейската економика. Най-интересните детайли, които за мен бяха и най-важните, са свързани с точното време измерване, което се извършва с сателитите в една глобална точна микросреда – и това ще използваме като метод, за да можем да синхронизираме мрежите. Става дума за Intelligent Grid, е, интелигентни мрежи. От една страна новата 5G система, електроснабдяването, така че тук е, ще има комуникация в е, интелигентните мрежи и е, цифровият вътрешен пазар ще трябва да бъде подготвен за тази технология. Естествено, тази система ГНСС играе съществена роля в навигацията, така че става дума за съвсем нови алгоритми. Ние виждаме, че в момента в виртуалното пространство възникват съвсем нови възможности и за това в, при ГНСС Трябва да се формират нови фирми, трябва да се учредят нови фирми и става дума за една група, която да извършва не само основни услуги, но и да има вълна от е, учредяване на нови предприятия, като разбира се се предполага използването на тези сателити така че да има възможност за ново калибриране, нови наземни станции. Ние виждаме това в случая с а, възможността за измерване на растежа на горите, виждате, че тук могат да бъдат включени много сензори, много функции и се разкриват нови възможности на пазара. Аз а, бях и на помирителния комитет. А, бяха съкратени плащания за тези две сфери. Комисията твърди, че тези плащания през 2016 година няма да бъдат необходими, обаче се запазват задълженията, така че през 2018 година, когато средствата наистина ще бъдат на разположение, те ще бъдат предоставени и е възможно също през 2016 година да има коригиращ бюджет за тези системи и такъв бюджет да бъде прият. Комисията тук е, изрази големи надежди, че този проект ще може да бъде изпълнен изцяло и ще се осигурят бюджетни средства за това. Беше съобщено също, че е, няма достатъчно персонал в е, космическата агенция, и е, това води до намаляване и на щатните бройки, поради което ние наложихме изискването да се увеличи персонала в тази агенция и смятаме, че през следващата година ще имаме вече възможност за използване и след това до 2020 година системата ще бъде изцяло готова и тук вече ще трябва да обсъдим дали е възможно да се е, създаде синергиен ефект с други агенции. I would like to ask if, um, both... Бих искал да помоля останалите двама колеги, които ще ни запознаят с е, посещението в Прага, дали искат да кажат нещо. Благодаря господин председател. Искам по това, което каза колегата, да добавя следното. Днес имаме две сателитни системи в света. Едната, която ние познаваме, GPS в Европа и другата система е руска. И двете системи са разработени най-вече за целите на отбраната, обаче има много възможности за ползването им за граждански цели и ние непрекъснато използваме тези възможности. В момента се изграждат три геореферентни системи, една китайска, една индийска и нашата, Галилео. Галилео трябва през 2019 година да бъде завършена. Системата Галилео има и някои допълнителни характеристики, а именно, че може да приема данни от онези, които се намират на Земята и ще възникнат по този начин възможности за приложения, които сега GPS и руската система не предлагат. Става дума за 30 сателити, които ще бъдат изпратени в космоса 6 до края на годината и системата, както вече казах, трябва през 2019 година да бъде готова. Просвещението беше много интересно, защото успяхме да установим докъде са стигнали нещата с изграждането на тази система, за да може Европа също да има възможност в пълен обхват да участва в този глобален проект. Освен това, ние видяхме проекта Коперник, там става дума за фотоснимки на планетата, които дават възможност с много голяма точност да се следи състоянието на околната среда на нашата планета. Става дума за стационарни сателити, които из... правят снимки с висока разрешителна способност и се използва егносистемата. Това е много полезно за малките при... Е, летища, където самолетите трябва да се приземяват с ограничена видимост, необходима е много точна геореферентна система за тях, за да знаят къде се намират. Това беше много интересно посещение, изпълнено с много прояви и бяхме приети с много голяма сърдечност. Още нещо искам да посоча. Служителите на Галилео имам предвид е, служителите в рамките на проекта Галилео, е, тази, това изследователско звено, което се намира в Прага, Всъщност техният статут е такъв, че тяхното оставане там не е сигурно. Трябва да се погрижим те да имат такива доходи, за да не се опитат след кратко време да намерят друго решение и да напуснат проекта. Директора на проекта е готов да дойде тук и да даде пояснение. Разбира се, става дума не само за заплати, а за целия проект. Той ще представи целия проект и мисля, че ще бъде добре, ако го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 известна информация. Искам да ви кажа, че това е, беше посещение с тежка програма. Имаше дълъг списък на изложения. Трябваше да изслушаме богата информация за кратък период от време. Е, това е един от най-големите проекти, кои, върху които работи нашата е, комисия за промишленост, изследвания и енергетика, е, но е, някои от е, договорите вече приключват, някои от тях обаче струват около милиард. Надяваме се системата да се развива и фактически да се отвоява ежегодно бяхме запознати и с, системата за сигурност. Е, това са големи роботи, които вече работят правилно и работят е, както трябва. Това е нещо положително. Е, бяхме запознати и с системата Коперник. Тя е, трябва да бъде е, управлявана с е, наземни сателити по същия начин, но системата за сигурност на Коперник не е толкова сложна, както системата на Галилео. Имаме обаче сериозни проблеми. Става дума за себестойността на работната ръка, която се наема. Има утрит отрицателен коефициент. Ние трябва да спестяваме от човешки ресурси. Трябва обаче тази система да се промени, защото това е недопустимо за подобни агенции. Благодаря, господин председател. Председателят, благодаря на колегите, благодаря ви за направеното посещение и е, за представенето на отчет е, за посещението. Мисля, че е, всички забележки, които направихте, трябва да бъдат обект на дискусия в нашата комисия. Ние ще се отнесем е, сериозно към тях. Е, това, всяка една от тях е и сериозен сигнал към Европейската комисия. А именно Европейската комисия ръководи тези системи защото това е, са агенции е, в Прага, които се занимават с глобална система за навигация. Нека пристъпим сега към девета точка – представяне на отчет във връзка е, с за посещението на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на 10-то заседание в Бразилия. Трябваше първоначално 4 депутата да посетят този форум миналата година. Тази година обаче броят им е 9 много е важно делегация да посещава ежегодното заседание на този форум. Е, трябва да изпращаме делегация на всяко ежегодно е, е, заседание на форума. Нашата комисия е водеща комисия. Ние сме водеща комисия. Така че е много важно да е, поемем нашата отговорност. Имаше разрешение за 9 депутата от 5 комисии, които да посетят е, този форум. Отново повтарям, че е, нашата комисия ИТРЕ е най-важната комисия по същество на въпросите. И така е, депутати от Европейския парламент посетиха форума за управление на интернет в Жуао Песоа. Е, давам думата за 3 минути на колегата, който представляваше нашата комисия. Той трябва да ни запознае с това какво стана преди няколко седмици. С е, най-голямо внимание ще ви слушаме Благодаря. Благодаря, господин председател. За мен ще бъде трудно да ви запозная само за 3 минути. С това посещение аз ръководих е, делегацията на Европейския парламент, която е, представляваше широко комисии е, и Трелибе и Юри. Аз бях ръководител на делегацията. Ние имахме специално правомощие, възложено от Европейския парламент, във връзка с изработването на резолюцията от гледна точка на Европейския парламент. Тези резолюция засягаше бъдещето на форума. Ние е, участвахме в е, подготвителните срещи. Е, срещнахме се с комисар Ансеп, който ръководеше делегацията на Европейската комисия. Имахме три цели. Първо, разширение на правомощията на форума за управление на интернет, което означава да се е, е, съхрани е, форума на управление, как да бъде по-прозрачен модела и как да се укрепи той. А, ние не искахме да, е, е, да, да ние е, се опитахме да допринесем е, е, за съхранение на традицията за помощ на интернет, всякаква форма на сътрудничество в интернет, свободен достъп до интернет – Е, колеги е, се запознаха и с двустранни споразумения, сключени между правителства. Имах, спряхме се и на въпроси, които редовно се обсъждат в Европейския парламент. Цифровия е дневен ред. Някои от тях са все по-важни след терористичните атаки в Париж и Бамако. Например, е, прозрачността до интернет, свобода и сигурност, интернет и неутралност в интернет, защита на човешките права, е, е, управление на интернет, сътрудничество при нови практики, например, например, нулев коефициент, за да не се затруднява влизането на нови лица в интернет. Всичко е отразено в документа на комисията за е, е, форума за управление на интернет. Е, позициите на Европейската комисия и на парламента бяха много уместни. Ние трябва да продължаваме да полагаме усилия на следващи заседания на форума. Е, е, за трансгранични съобщения. Е, вече казахме, че нашата комисия беше водеща имахме обща картина за всички въпроси, които са най-важни в момента и които занимават и нашата комисия. Искам да благодаря на всички сътрудници, които е, много ефективно работиха. Искам да благодаря и на колегите от другите парламентарни комисии. Е, заедно е, ние спазихме правомощията си и оправдахме това посещение. Председателя, благодаря колегите за вашите отчети. Благодаря на колегите от нашата комисия и на петимата колеги от другите комисии, културна комисия, е, е, Либе, е, Юри, благодаря на всички, на деветимата, двама от е, тези колеги са тук. Госпожа Ева Кайви вече е тук сред нас. Искате ли да добавите нещо, госпожа Кайви? Да, заповядайте. Накратко, ако обичате. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, е, искам да кажа само някои неща. Също да благодаря на секретарията Юго за чудесната му работа. Е, всичко беше чудесно. Може би знаете, че е, Жоу Пасо е четвъртия по опасност е, е, град в света и в Бразилия, но ние не се чувствахме застрашени, чувствахме се сигурни. Мисля, че е, най-големите дружества в Бразилия участваха в този форум. Искам да благодаря на Карлос, че чудесно председателства делегацията. Е, беше много натоварена програмата, нямахме никакво свободно време. Всички теми са изключително важни. Киберсигурност, безопасност, е, неутралност в интернет, много беше важно, че успяхме е, да е, споделим нашето мнение с различни партньори, които бяха представени във форума. Заместник-председателят беше там, имаше бразилска делегация. Важно е да кажем, че всеки се страхува в парламента от повече регламенти. Това не бива да се забравя. Е, но трябва да имаме предвид и свободата на словото в някои страни, като например в е, Индия, които намалиха размера на неправителствени организации, които се занимават с сигурност, с здравеопазване, с деца те вършат чудесна работа, но ако са е, против правителството, обикновено трябва да бъде намален техния състав. За страните, които работим, трябва да знаем, че не всичко е както трябва и може би трябва да настояваме пред тези страни е, за това интернет да се използва в духа на демокрацията. Вече, както казах, ще се проследява работата на този форум. Надявам се и до година да можем да присъстваме. Благодарение на е, чудесната работа на нашия секретариат съм сигурна, че ще бъдем уведомени за това как се работи в този форум. Благодаря на всички за учетите и за присъствието им в Бразилия. И така стигаме до 10 точка, а, именно размяна на мнение с госпожа Елжбета Бенковска. А, е, с 5 минути закъсняваме но пристъпваме към размяната на мнения с госпожа Бенковска, член на комисията, отговарящ за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средни предприятия. Не помня всичко, вие се спомняте много по-добре от мен, виждам. И така, искам да кажа, че е, тази размяна на мнение е част от структурния диалог – и това е повод е, за всички вас като депутати да зададете въпроси по важни въпроси. По работната комисия, е, програма на Европейската комисия за следващата година, е, важно е да видим какво предлага Европейската комисия и какво предлага госпожа комисаря за следващата година. Както знаем, по-добро регламентиране, е, това е, засяга и нашата отговорност. Е, важно е всички тези въпроси, може би с изключение на вътрешния въпрос, са обект на наша отговорност. В защото говорим е, за промишленост, предприемачество и МПС. Това е част от нашите компетенции, така че обмена на мнение с вас, госпожо, ще бъде изключително интересен. Заповядайте за представяне. Благодаря ви, господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Е, както каза председателят, е, днешната ми среща е част от структурирания диалог и а, ще ви дам сведения за текущата ни работа. Убедена съм, че въпросите и отговорите като част от секунда ще бъдат по-интересни от моето встъпително изказване. Бих искала да почна няколко думи за конкурентоспособността, за автомобилната индустрия и а, скандалът с а, Volkswagen, както и плановете ни за до година. Защото, както каза и председателят. Две от важните теми са включени в работната програма на Европейската комисия за до година. И така нека да започнем с стратегията за единния пазар. Съсредоточили сме се върху три основни заключения в контекст на стратегията. Нови възможности за потребителите и предприятията, модернизацията на промишлеността и на економиката ни като цяло, и най-важното е, за мен част от е, стратегията. Разбира се, всички части са важни, но тази за мен наистина е най-ключова за постигане на добри резултати. Започваме с е, създаването на нови възможности за нашите потребители, нашите предприятия и в частност за малките средни предприятия и за новоплавяващите се предприятия. Това предложение беше тясно свързано с предложението ми за капиталовият съюз и трябва да бъде също така, че стратегията е част от цялостната ни стратегия за до година. Тоест, това е последната стратегия, която ще бъде последната част от тази, този общ пакет е пакетът за кръговата економика, който ще бъде одобрен утре и за който аз отговарям заедно с комисаря Довела. В рамките на стратегията предвиждаме координиран набор от политики и мерки за премахване на административното бреме но ми се струва, че все още не сме приключили работа по тази част от стратегията, Тоест трябва да продължим да работим по нея в периодът на изпълнение на стратегията. Имаме нужда и от много подробен график и много подробни насоки за изпълнение на тази част от стратегията. Ще предложим европейска инициатива за старта по предприятията и също така за предоставяне на втори шанс на европейските предприятия. Това беше едно от исканията, които чувахме най-честно от страна на предприятията. Така че ще дадем, ще дадем един нов регламент и заедно с комисарят Юрова ще се опитаме да вземем на предприемачите втори шанс. Друг важен елемент е изготвянето на ясни ръководни насоки за прилагането на съществуващото европейско законодателство по отношение на кооперативната економика. Имаме нужда от е, цялостен европейски подход, а не както е по положението към момента, а именно напълно различен подход и напълно различен законодателна рамка във всяка държава членка. Първо свързана с това е, е частта от стратегията посветена на модернизация на економиката. Имаме нужда от обновени норми, които ясно да отговарят на нуждите на пазара. И също така ще дадем по-свободен достъп на предприятията до пазарите на обществените поръчки, поръчки, в частност на МСП. Тази част, разбира се, е постигане на заложените резултати. Нашите политики, ръководни насоки и правила трябва да бъдат прилагани бързо и ефикасно. Ето защо ни предлагаме една стратегия за интелигентен растеж. Насочили сме се към по-качествени проучвания за растеж и развитие на единния пазар. И то бих искала да кажа няколко думи за скорошните разкрития относно емисиите въглероден диоксид парникови газове. И в този контекст мога само да подчертая за пореден път колко важно е да има добри практически редовно обновяване на наблюдението на пазара. Няколко думи само. Опитваме се да действаме бързо и а, заедно, защото, както знаете, Европейската комисия не раз разполагаше и продължава да не разполага с е, правомощия за прилагане на е, готовната рамка на национално равнище, но аз е, поех инициативата, водим разследвания на национално равнище. Помагаме чрез координация и очаквам резултатите през няколко дни. Вчера изтече крайния срок за предоставяне на необходимите данни от страна на Volkswagen. На второ място опитваме се да подобрим процедурата за изпитване при реални условия. Обсъжда се ново предложение в техническият комитет на Европейската комисия и по мое мнение беше намерена добър компромис – трябваше да се постигне някакъв компромис, защото действително се нуждаем от много, нови по-надежни методи за тестване и то методи, които, метод, който да бъде приложен на практика възможно най-бързо. Увеличаваме поне с Всъщност намаляваме поне с половината т.е. правим два пъти по-строги правилата за емисите от 400 мг до 1500 мг. Предполагам, че Европейския парламент ще ни подкрепи, защото този компромис според мен наистина намира много добро равновесие. От една страна от екологична гледна точка, но и друга страна това е цел, която е достижима за промишлеността, т.е. целта е амбициозна, но и постижима. И на трето място разработваме нов метод за тестване на потреблението на горивото и наречените е, тестове при реални условия. Знаете, че комисарят Каниете е водещ в тази област и ще даде продължение през няколко месеца. И на четвърто място, също толкова важна тема е и работата ни за подобряване на изискванията за одобрението по тип и тестването на превозните средства. И нашето подробно предложение ще бъде готово до края на месец декември. И ние на последно място работим за подобряване на наблюдението на пазара и трябва много бързо да действаме в а, тази област. Именно тук ще ни помогне стратегията за единния пазар. Следващата област е конкурентоспособността на промишлеността. Подходът, който сме избрали в стратегията за единният пазар е много целенасочена. 23 дейности, всички насочени към създаване на работни места и засилване на конкурентоспособността на нашата промишленост. През едните няколко месеца ще предложим конкретни действия и ще имаме нужда от вашата подкрепа. Затова и подобни срещи като днешната са толкова важни за нас. Нашата стратегия за единния пазар работи ръка за ръка с други инициативи, като стратегията с цифровия пазар, например. Те са пряко свързани и промишлеността смята за еднакво важни и двата документа. От едната страна става дума за, цифровизацията на промишлеността, от друга страна говорим за модернизация на промишлеността като цяло, което е много по-общ, по-мащабен процес. Действията в рамките на единия пазар са много важни за постигане на целите на този подход. Ще ви дам три, три примера. Модернизираната система на стандартизация ще ни даде своевременно на новите предизвикателства на пазара и също така ще улесни предприятията, които се стремят да бъдат част от световната верига на доставките. Вторият пример е осъвременената система за авторски права, която ще защитава предприятията, когато излизат с нововведения и разбира се, също така ще улесни цялостната дейност на европейските дружества. Но съм наясно също така, че промишлеността като цяло е много по-всеобхватна тема и не искаме да се вземем с някои съществени въпроси, които са общи за всички европейски промишлени или на иновации, на средства, недостатъчната ефик, ефик, ефикасност и нелоялната конкуренция. И ще взема с всички тези важни въпроси през 2016 година. А сега няколко думи по космическата ни програма и отбраната. Две важни инициативи са заложени в работната програма на Европейската комисия за до година. На първо място по отношение на космическата програма, Европейската комисия ще предложи космическа стратегия за Европа, в която ще изложим нашите, нашата визия и нашите приоритети. Искаме да използваме максимално програмите Галилео и Коперник в интерес на европейските предприятия и на европейските потребители. Програмите наистина вече набират сила. Те дадоха много добри резултати през тази година. Ние искаме да им даде възможност наистина да развият изцяло потенциала си. Искаме също така да насърчим частната употреба на услугите, които поставят тези програми и също така да станем част от световната конкуренция в областта на космическата развитие и да видим какво ще бъде мястото на Европа в тази нова система. Появяват се някои нови приоритети, които обсъдихме с държавите членки и с Европейската космическа агенция. Но след това, че преди всичко трябва да, да приложим изцяло програмите Коперник и Галилео. Трябва да набележим конкретни цели за подкрепа на използването на услугите, които поставят тези програми от частни предприятия и от обществените власти. На второ място ще, ще разгледаме възможните стимули за създаване на нови възможности на пазара. И на трето място ще разгледаме въпроси за достъпа до космически програми, съчетаване на приоритети от космическа програма с други приоритети. И е, трябва също така да работим в ясна регулаторна рамка. Отбраната също в известна степен е свързана с космическата ни политика. Ще приемем плана за отбрана на Европейския съюз с две основни цели. Първата е да подкрепим сътрудничеството на европейско равнище в областта на отбраната и ключови елементи за независимостта на европейската отбрана ще разгледаме проблемите на европейската промишленост на отбраната и двойната употреба на технологии за военни и невойни цели. Ще, раз, ще видим какви са настоящите ни приоритети, ще разгледаме връзката с други стратегии, като Общоевропейската стратегия за външна политика, за която отговаря върховният представител за външната политика, изместник председател на Европейската комисия госпожа Магирини. Могирини. Извинете но има и други предложения, които са свързани с а, съобщенията с пътниковата програма. Ще продължава да ми се доверявам за работа в тази област, защото две, тези две теми, космическата програма и новата стратегия за отбрана, са много важни и взаимосвързани. Те са част от областната програма за година. И двете стратегии имат една основна цел и тя е създаване на условия за създаване на работни места и укрепване на промишлеността в Европа. Не искам да говоря тук за индустриализация. Благодаря ви. Е, Благодаря, госпожо. Пристъпваме към дискусията. Първо, е, давам думата на представителите на политическите партии. Е, първо, господин Калвиш от името на Европейската народна партия. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Е, съжалявам, дигнах малко шум, съжалявам за това. Най-напред е, за две секунди искам да се върна назад. Госпожо, вие отговаряте за промишлеността. В момента е, има скандал е, по много е, важен участник, е, много ключов. Е, представител на автомобилостроенето в Европейския съюз. Европейските технологии са начало, особено при употребата на дизелово гориво. Чуха се гласове във връзка с проблемите с употребата на дизеловото гориво, да се отървем от дизелови двигатели, да изберем електронни двигатели, но Европейския съюз разполага с изключително конкурентно предимство. Мисля, че ние сме водещи и това това не трябва да се пренебрегва, когато обсъждаме промишлени въпроси. Искам да разбера каква е, е гледната точка на Европейската комисия. Знам е, какво е мнението на е, самите производители, но вие разполагате с много голяма власт. Как виждате и как предлагате защитата, насърчаването? подкрепата за европейското автомобилостроене като такова. Това не е въпрос, който засяга само Volkswagen. Е, мисля, че посегателството е много по-всестранно. Как преценявате конкурентоспособността на европейската промишленост? Как да я съчетаете с тези е, е, стандарти за въглероден двуокис, които са задължителни. Е, ставам думата сега на представителя на социалистите и демократите. Благодаря, ще говоря на румънски. Добре, е, само един колега, който иска да говори на румънски. Поздравявам колегата и е, всички от Румъния преди малко се е, проведе срещата на координаторите. Искам само да повторя това, което казах преди 10 минути. Днес е националният празник на Румъния. Е, говорете е, румънски. Всички ние сме румънци. Комисар, Кантоделна, сте sunteți binevenită ще vă mulțumesc пентру. Благодаря, госпожа комисар. Благодаря за това, че дойдахте при нас. Искам да засегна един проблем в моето изказване. Европейският парламент и комисията ИТРЕ се опитват да полагат грижи за индустрията и аз съм на мнение, че трябва да подхождаме заедно към тези задачи. Искам да се спра на един особен проблем. Ние не разполагаме с е, информацията, с която се нуждаем и е, не винаги тя ни бива предоставена. Мисля най-вече за е, генерална дирекция Растеж. Е, ние не успяхме да приемем доклад и това е свързано с факта, че не разполагахме с необходимата информация. Дойде генералният директор на тази дирекция и каза, че е, всъщност за това отговаря генерална дирекция Клим но не искахме да имаме скандал с другите генерални дирекции, като например тази по климата и не се случи нищо. И сега имаме ITS и се опитваме да установим а, доколко индустрията ще бъде засегната от тези мерки. А, трябва да се направи такова проучване, но разполагаме с твърде малко информация. Не получихме и отговор на нашите въпроси, може би днес след обед. И след това продължаваме. Вчера имаше едно разискване за енергетиката. В Генерална дирекция енергетика някой каза, надявам се, че правилно съм разбрал, Комисията трябва да е против. Става дума за дългосрочна стратегия. След това идват представители на индустрията и посочват, че това е една от най-важните теми. Е, това се посочва винаги от генерална дирекция Growth, растеж. И е, всъщност, е, да, те посочват, че трябва да има възможност за дългосрочно планиране и не трябва да се допускат цените да растат е, всеки ден. Отговорът беше следния, госпожа комисар. Е, интелигентните мрежи и индустрията трябва да функционират добре е, с твърди цени, обаче след това се извършват инсталации, променят се цените нагоре или надолу, просто е трудно. Аз наистина бях шокиран. Това ли е визията на европейската индустрия в рамките на комисията? Така ли виждат в комисията тези неща? Мисля, че трябва да внимаваме да не останем без индустрия. Според мен, служителите на Генерална дирекция Растеж трябва да присъстват. Е, да, е, започва се с е, определени условия, цените се променят, нещата след това се променят изцяло и аз искам да благодаря най-сърдечно за това вие да се застъпите за европейската индустрия. Благодаря. От ЕКР е следващият колега. Вие сте представител на Чешката република. Бихте ли говорил чешки, ако обичате? Благодаря, господин председател. Днес не е национален празник на Чехия. Не мога да говоря и румънски. Съжалявам за всичко това. Така или иначе, аз поздравявам нашите румънски колеги. Радвам се за тази възможност за размяна на мнения с госпожа комисаря, защото въпросите са много важни, като например единния пазар. Вътрешния пазар е един от стълбовете на Европейския съюз. Ние всички знаем, че все още има много бариери по пътя към такъв пазар и, и че не действаме особено бързо. Все пак, аз искам да ви благодаря е, за цялостното представене, което направихте в началото на размяната на мнения. Ние не разполагаме с много време, ще се огранича само с няколко коментара. Единият от тях е свързан с свободното движение на услуги. Е, това е краягален камък за Европейския съюз – често е, наблюдаваме проблеми, пред които са изправени унези, които осъществяват услуги трансгранично. Аз изпомням, е, че по време на чешкото председателство не беше прията директива върху общия пазар на услугите. От тук проистича и въпросът ми – е, кои са следващите стъпки? Много от бариерите всъщност са бюрократични препятствия, е, които са безцелни, които са безпредметни. Е, така че искам да ви попитам какво да правим от тук нататък, за да бъдат отстранени тези бариери. Втория коментар, който искам да направя, е свързан с интелектуалната собственост. Много се радвам, че единния пазар е, е форма на допълнителна защита за чешките производители на медицински продукти. Знам, че това е специфика, е, специфика на въпроса. Имаме и предвидени изключения за трети страни. Е, ако е, тези изключения не бъдат отменени в разумен период от време, много от производителите на генерични лекарствени средства ще напуснат нашия европейски пазар, защото производството на генерични лекарствени средства са много голяма економическа дейност. Благодаря ви предварително, госпожо председател. Господин Гюрик има думата. Е, е благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата и искам да благодаря и на госпожа комисара за предоставената информация. В действителност способността е много важна тема, най-вече за нашата комисия и на нас ни е необходима правна рамка, която да помогне на предприятията. За съжаление, все още съществуват много пречки в тази сфера, поради което ние не сме наистина конкурентно способни на международните пазари. Имам един въпрос, който е засегнат вече от тези, които взеха думата преди мен. Става дума за генеричното производство – тук достъпа до пазара в трети страни е ограничен, а именно там производството може да започне много по-рано. В Европа има ограничения по отношение на сертификатите. Какво е вашето мнение? Съществува ли шанс да се създаде съответна уредба на, за производителите на генерични продукти, което да даде възможност за по-облегчен износ за трети страни. Аз мисля, че патентната защита е субоптимална. Трябва да направи много повече в тази насока, имам предвид в законодателно отношение и смятам, че по този начин ще се създадат и повече работни места. Ко Лопес. Господин Лопес е следващия изказващ. Благодаря. Господин председател, искам да направя само един коментар във връзка с стратегията за укрепване на единия пазар. Там съществува глава за колаборативна економика и се прави опит да се изтъкнат предимствата на новия модел за предприятията и потребителите. Предимствата са много. Първо, диверсифициране на стоките и услугите и също по-низки разходи за гражданите. Но рисковете изобщо не се споменават, а и именно последиците от новите бизнес модели на действащите пазари и след това проблеми свързани с регулацията или с подаването на жалби тази колаборативна економика, която е предназначена да защитава потребителите, всъщност защитава работодателите. Колаборативната економика понякога дава възможност за повече гъвкавост при съчетаване на професия и семейство, но по този начин се влушават условията на труд и това носи повече риск за работниците. Госпожо комисар, тук предвиждате ли някакви процедури? Господин Пипа е следващият оратор. Президент, Госпожо, господин председател, госпожо комисар, ето тук съм. Искам да се спра на две точки. Първо става дума за темата автомобилна промишленост и е, отработени газове, стойности на отработените газове. Аз смятам, че това, което прави комисията е наистина много целенасочено. Това са неща, които едва ли могат да се изпълнят, но предвид предисторията, мисля, че все пак можем да направим опит. Много ви моля да дадете оценка какво би означавало, ако ние върнем а, това като парламент, какви ще бъдат последиците за автомобилната промишленост. Аз на това място бих искал да подчертая, че в Европа има 12 милиона заети лица в автомобилната промишленост. И ако се представите един автомобил, 75% от стойността на този автомобил се осигурява от малки и средни предприятия под 250 души персонал и какво би означавало, ако тук ние се отдадем на стремежа да налагаме все по-строги стандарти, ние не трябва да Поставена под генерално подозрение цял един отрасъл. И втория коментар, който искам да направя е тема, която също попада във вашия ресор. Това са ловните огнестрални оръжия, директивата за огнестралните оръжия. Имам предвид тук, мисля, че е, мога да кажа, че сме бомбардирани от загрижени ловци и хора, които се занимават с спортна стрелба е, във връзка с тяхното бъдеще, защото нещата изглеждат така, е, че е, в този сектор е, тези хора, имам предвид тези, които се занимават с спортна стрелба и лов, се приравняват към терористите. Има много слухове, госпожо комисар, какво възнамерява да направи комисията. Може би вие ще хвърлите малко светлина в този случай. Председателя, е, благодаря. Въпросите ви се доближават до хуманното отношение към животните. Така бих казал. Е, господин Герек, господин Герек, заповядайте. Е, благодаря, господин председател. И аз също искам да повдигна въпроса, свързан с автомобилостроенето аз мисля, че то не е унифицирано. Има страни като Полша, Испания и Румъния, е, където средната възраст на автомобил е 13 години. Това е средната възраст на автомобил в Полша. Така че това означава, че ние сме е, място за скрап толкова, защото ние събираме стари автомобили. Тоест, нашите емисии са високи. Обаче, от друга страна, има структура, която трябва да се занимае с средните и малки предприятия. Но самите малки средни предприятия не могат да работят по един и същи начин в Европейския съюз. Просто в някои случаи ремонта е недопустим. Е, примерно в дадени страни производителите на автомобили имат пъти и монопол. Може това да се отстрани е, много бързо, ако всички страни е, предвидят клауза за ремонт на автомобили. В е, този случай няма да удряме спирачки на развитието на малките и средните предприятия, а едновременно с това по-добре ще контролираме и емисиите си. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Господин Рубих е следващи изказващ. Искам да благодаря специално на госпожа комисар Бенковска за нейната дейност във връзка с подкрепа на малките и средни предприятия. Програмата Erasmus за млади предприемачи се превърна в истински успех и ще се радва много, ако тя продължи. Вчера ние имахме дискусия за фимо Business Angels е, това също беше възприето добре като инициатива, защото там, където има висока безработица, която засяга и жените, мисля, че тази нова концепция ще даде успех и ще вдъхне повече смелост. Естествено, е, ние имаме и е, инициативата за младите предприемачи, която започна. За, става дума за млади предприемачи след мигрантите и тъй като техния брой се увеличава, ще бъде необходимо необходимо те да бъдат интегрирани не само на пазара на труда, но да създадат стимули те да започват самостоятелен бизнес. В крайна сметка това е в полза на всички европейски потребители. За това е, смятам, че е добре мигрантите да могат да развиват собствен бизнес, да назначават хора и е, смятам също, че е добре да се поставят по-високи стандарти. Нашата цел 20% повече производство в Европа до 2020 година може да се постигне. Това е добра цел. За съжаление обаче имаме а, е, тенденция надолу. Ние а, е, губим някъде около 15%. Моята цел е до 2030 година да увеличим производството в Европа с 30% да се създаде добра основа за заетост и е, да не се допуска бедност, а да се е, създава благосъстояние, поради което аз е, моля двигателите с вътрешно горене да не се разглеждат генерално като лоши, а да се има предвид че тези двигатели са необходими и по тази причина не трябва да се допуска влушаване на нашия имидж. благодаря. първо бих искала да взема отношение по това, което каза господин Лопес във връзка с, с колаборативната економика. Много е важно да не забравим, е, че говорим за хора, които работят в този отрасъл. На второ място приветствам това, че вие споменахте кръговата економика. Ние трябва да постигнем резултат по тази кръгова економика, но това предполага основни реформи. Господин Герек вече спомена. Това е свързано с цяла поредица от политически европейски решения, така че очаквам решенията, предложенията, надявам се те да бъдат амбициозни, когато утре се запознаем с тях. На трето място вие говорихте е, за космоса. Това също е огромен отрасъл. Е, предвид е, всичко, което, с което е свързано, промени в климата, отбрана, сигурност, дори здравеопазване, изобщо с много области. Много често се наблюдава някакво объркване. Кой точно е отговорен за космоса в Европейския съюз? Всички организации, които работят по космическото пространство. Аз приветствам вашите възгледи върху стратегия, която евентуално ще даде възможност да се разрешат някои проблеми. Но също така е, много по-активно да се работи с Европейския парламент, когато се работи по космическото пространство. Мисля, че имаше вакуум в взаимоотношенията между Европейската комисия, агенциите и парламента. Така че е, бих е, приветствала е, усилия да се разреши и този въпрос. Благодаря ви, председатели, госпожа Илкунен. Благодаря, господин председател. Е, в, в неделя обикновено е, честваме Деня на независимостта и затова е, ще говоря на финландски. Комисари Биенковска, да са хиваста. Благодаря на комисар Биянковска. Благодаря ви за направеното изложение. Аз имам няколко въпроса. Най-напред, Бих е, искала да подкрепя всичко казано по корпоративната економика. Това е изключително важно. Е, радвам се, че тя е включена в работната ви програма за следващата година. Знаем, че в Европейския съюз много дружества бяха изправени пред затруднения поради регулаторната рамка. Била, тях, е, била тя национална или законодателна. Те дори не знаят, че те съществуват е, в е, други е, те просто са забранени. Така че ние трябва да прегърнем развойната дейност и да я използваме, да инвестираме в нея, за да се развиват новите услуги. Освен това, за едни същи услуги трябва да има едни и същи общи регламенти. Е, трябва, например, да има еднакво данъчно облагане. Тези МБИ предприятия да се разглеждат като оказващи услуга трябва да се, те трябва да намерят своето място в економиката. Така че споделената економика е нещо, по което трябва да се работи. А, втория ми важен въпрос – е свързан с бъдещето на единия пазар. Много е добре, е, че е, искаме да наблегнем на значението на единния пазар предвид настоящата криза с беженците. Е, защото в някои страни отново беше възстановен граничния контрол. Свободното движение на хората е от ключово значение за нас – ние трябва да преценим как ще се отрази граничния контрол върху единния пазар. Ние трябва да съхраним единния пазар. Отново подчертавам това. искам да се върна към това, което казаха някои колеги върху директивата Огнестрелните оръжия. Това отразява безпокойство в някои от нашите страни. Е, е, ние имаме запасняци, е, които разполагат с огнестрелно оръжие, което може да бъде забранено по силата на тази директива. И това, това доведе до брожения в Финландия е, Финландия ще настоява за изключение, за да може да запази разпоредбите по огнестралните оръжия. А, окей. Пардон. Merci, monsieur le président. Merci, madame la commissaire. Je, je fais... Благодаря, е, господин комисар, е, госпожо комисар, благодаря на председателя. Е, честит празник на румънците, благо... честит празник и на работниците в черната металургия във Франция. Днес е празник и на работниците на черната металургия. Мисля, че не можем да говорим за вътрешния пазар без да говорим за останалата част на света. Да, не можем, не можем да говорим за е, европейски един пазар, без да говорим за останалата част от света, защото каквито и усилия за конкурентоспособност на нашата промишленост да направим, Опитваме се да направим такива усилия. Ако другите разполагат с инструменти, които е, в противоречие с нашите вътрешни правила. Мисля, че само с едно натискане на копче ние можем да поставим под заплаха нашата конкурентоспособност. Е, това засяга партньорството ни с Китай. В Китай правилата са съвсем различни спрямо нашите. Светът на европейската промишленост е много е, безпокоен обезпокоен от това, че Европейския съюз може да признае Китай като пазарна економика. Това може да създаде много големи трудности за нашите страни. Знаете, че при е, управлението на е, техните валута, янга, те е, използват и злоупотребяват възможността си да управляват националната валута и само с едно натискане на копчето могат да създадат много големи затруднения. С вътрешния пазар ние искаме единни правила, за да няма фалшива конкуренция, но това не се отнася за Китай. Примерно настоящата криза с туманата, тема с която вие се занимавате, подробно. Вие знаете, че никога няма да се борим с равни оръжия в такава ситуация. Друга точка, на която се спряхте, е управлението на патентите, управлението на ноу-хауто. Важно е, че днес, което и предприятие да се установи в Китай, особено европейско предприятие, трябва да създаде joint venture, т.е. смесено предприятие с Китай, т.е. да сподели нашите познания, нашето ноу-хау, т.е. нашите патенти. Тоест, е, е, това е хитрата с врака с двата крака. Какво е вашето мнение? Знам, че това не е част от е, вашите правомощия, но като комисар за промишлеността вие трябва да вземете позиция. Как може Европа Европейския съюз да продължава да забранява създаване на европейски шампиони, особено в стратегически отрасли. Аз съм част от тези, които Европа трябва да преразгледа уместния си стратегически пазар. Не може в някои отрасли да е, забраним сливания и закупувания между големи предприятия, защото ще имат е, доминиращо положение на пазара, докато в други случаи допускаме продукти, които са от Китай и които доминират е, половината от световния пазар. Примерно, не ръжда продаемата стомана в И. Италия. Вие забранихте закупуване. Предишната комисия забрани закупуването на производител, е, защото твърдяхте, че ще има доминираща позиция на европейския пазар, но Европейската комисия се затваря е, очите пред масовия внос на е, неръждаемата стомана, при положение, че Китай владее повече от 50% от световния пазар. Е, съжалявам, че говорих твърде дълго. Председателя, дори най-3 минути, по-добре за 2 минути си изказвайте. Господин Хелман, благодаря ви, господин председател. Ами, за разлика от други колеги, могат да ни вече предното кралство. Не е да отбелязваме деня на жизността днес, но се надяваме да имаме тази възможност след като предното кралство напусне Европейския съюз след референдума. Благодаря на комисария за нейното изложение. Дебатът последвал го беше много интересен и неоднократно се спомена когато способността. Бих искала да попитам комисария дали споделя моите притеснения, че цената на електроенергията в Европа Европа е една от основните предизвикателства, които е справена конкретно способността на европейските предприятия. И в този контекст бих искал да я попитам дали ще разговаря с колегите и от комисията, които отговарят за енергетиката и политиката в областта на климата, за да променят своята политика и да гарантират сигурна и ефтина енергия в Европейския съюз. Също така искам да попитам дали се е замислила за функционирането на схемата с търгови с емисии. Разполагаме с тази схема, но се притесняваме и за изместването на въглеродни емисии. И по тази причина даваме големи отстъпки на енергоемки промишлености. И в резултат на това схемата за търговия с емисии много тежко бременява малките и средни предприятия, за които госпожа комисарят отговаря. Благодаря ви. Много големи са разликите между държавите членки. Явно, че не се нуждаем от референдум за напускане на Европейския съюз да отбележим независимостта в редица държави членки. Думата има госпожа Ниплер. Да. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, извинете, че закъснях. Не можах да изслушам вашето изказване, но прочетох вашата стратегия за единия пазар и искам да се спра на три теми. Първата тема – вашата стратегия за единия пазар и свободните професии. Говорим за лекари, заболекари, данъчни консултанти, адвокати, архитекти, строителни инженери. Не знам дали сте се спряли на тази тема, но имам впечатление, че тези професионални групи, които които в Германия и в други европейски страни са добре самоорганизирани, имат собствени организации, дали е, трябва да се нарушават тези организации как е, може да се осигури високо качество, висок е, стандарт е, в случая на тези организации. Така наречените професионални камери поемат също задачи във връзка с обучението и по този начин разтоварват държавата. Тези камери също така и законите за такси и налози не са пречка, а всъщност свидетелство за качеството на тези професионални Национални групи в нашите страни разтоварват държавата и за това много ви моля, не нарушавайте е, правата на тези групи. След това е, скандала с Volkswagen, колегата Пипер се спря на това, колегата Рюбик е, също. Аз много моля да се разясни този скандал. Да, ние ще дадем нашия принос, обаче много ви моля, не заличавайте тази технология в Европа, защото тя е екологична. По всички европейски пътища се движат дизелови автомобили, така че много ви моля, като комисар е, по единия пазар, е, се погрежете тази индустрия да продължи да съществува и да се ползва с защита. Колегата Виркунен за отношение по последната точка, на която искам да се спра, е, във връзка с оръжията. В Германия законът за носене и притежаване на оръжие е много строг. Този закон беше изменен отменен, така че има вече още по-строги разпоредби, така в случая ние а, трябва а, наистина да а, знаем в случая, че а, когато а, имаме нещо по-малко и качествено, е по-добре. <clears throat> Мадам Комишна, you... Господин Хенкел, благодаря ви. Госпожо комисар, очевидно, че много държите на реиндустриализацията в Европа. Но фактът е, че индустриализацията в Европа намалява през последните няколко години. И въпросът ми е следният. Установили ли сте взаимовръзка между еврото, което е прекалено силно за държавите от Северна Европа, което води до е, намаляване техните възможности за износ – от една страна и от друга страна еврото, което е прекалено слаба валута за други държави, като моята държава, Германия, например, поради което се е, запазват е, лихвените проценти, в някои случаи дори се увеличават. Въпросът ми е, смятате ли, че има такава връзка, връзка между единната валута, която вреди на южните държави от Европейския съюз и за един вид се явява субсидия за страните от северната част на Европейския съюз. Благодаря ви. Някой друг иска ли да вземе думата? Не виждам такива. Много въпроси бяха отправени към вас, госпожо комисар. И с голям интерес очакваме отговорите ви. бяха определени четири основни теми. Промишлеността, вътрешния пазар, предприемачеството, малките средни предприятия и космическата политика. Имаше въпрос и по тази тема. Имате думата, госпожо комисар. Много ви благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря по организиран начин, Разбира се, всичко си записах, записах всички въпроси и ще се опитам да отговоря на всички им. Най-напред по въпросите за автомобилната промишленост. много ясно искам да заявя, че не, че не се стремим към премахване на дизеловите двигатели. Бихме искали да подкрепим нашата автомобилна промишленост. И аз съм тук, за да ви представя гледната точка на промишлеността. Такава е моята роля в Европейската комисия, като разбира се, взимам предвид и различните споразумения, постигнати между държавите членки в рамките на съвета през последните години. Но автомоб... индустрията на автомобилстроенето действително е сред най-големите достижения на нашата индустриализация и трябва да защитаваме, но не може да си затваряме очите пред случаи на измама, пред които сме изправени в, в, в скандала с Volkswagen. Трябва преди всичко да си върнем доверието на потребителите. Ще видим от от финансовите отчети на Volkswagen, какво ще бъде реакцията на потребителите. Но ние трябва да се стремим да си възвърнем доверието на потребителите. И за целта на първо място трябва да подобрим процедурите за тестване на на емисиите от парникови газове и потреблението на гориво при реални условия. И от а, септември до година ще работим с, с а, два крайни срока, две години и четири години, които ще доведе до много по- екологосъобразни дизелови двигатели. Разбира се, че ще се насочим към електрически автомобили след 20 или 30 години, но за да постигна тази цел трябва да работим с реалистични цели. И на първо място първата ни цел ще бъде подобряване на тестването за потребление на гориво при реални условия. Постигнато беше постигнат беше компромис, който според мен е положителен. Положителен е и за на околната среда, защото ще намали емисиите до 4 пъти, но едновременно с това тази цел е постижима и за помешеността и това беше потвърдено от самите автомобилостроители. Автомобилостроенето плаща много висока цена по формата на инвестиции в научно-развойна дейност. Това е една много иновативна промишленост и трябва тя да си остане такава. Но сега пак казвам, основната ни цел ще бъде да си възвърнем доверието на потребители, което никак няма да е лесно. Преди седмица в Страсбург разговарях с генералния директор на Volkswagen и тогава заявих и днес ще го повторя ясно и високо. Не можем да допуснем положение, при което европейските потребители да бъдат а, третирани по различен начин в сравнение с американските потребители. Това е напълно недопустимо. Знам, че а, че конъюнктурата в Съединените щати е различна, но потребителите и равнището на замърсяване са еднакви в Европейския съюз и в Съединените щати и трябва да се, да се гарантира еднакво равнище на компенсации. Не знам как точно това ще се е, осъществи веднага след а, срещата ми с генералния директор на Volkswagen. Те слязоха с пресъобщение, че няма да платят никакви компенсации на европейските си клиенти, но това е абсолютно недопустимо. Ще видим как ще се опитаме да разрешим този проблем. продължаваме да увеличаваме капацитета си в генералната дирекция. Аз много държа на енергетиката, на енергийния пазар и на цените на елек... енергетиката, на енергията. Няма как да отделя способността от тази част от своят ресор. Не искам и да го правя. Аз наистина много държа на единият енергиен съюз в Европейския съюз, но държа също така и на економиката на споделянето и, е, но, както казах, от отново представлявам преди всичко промишлеността в Европейската комисия. Така че дългосрочните договори за цените на електричеството са много важни, за да може предприятията да планират дългосрочно. Непрестанно наблюдаваме положението, непрестанно наблюдаваме цените на енергията. И в някои конкретни случаи това трябва да го отбележим господин Хелмер. В случая с Обединеното кралство и цените на електричеството за стоманодобива. Ами тук проблемът не е свързан с е, европейското законодателство, а с националните, с националното данъчно облагане, което е прекалено високо ще, ще създадем в на комисия една работна група, която ще ви представи всички сведения защо са толкова високи цените на енергията в някои държави членки, но в някои случаи това не се дължи на политиката за борба с изменението на климата, не се дължи и на европейската политика в областта на енергетиката, а се дължат на националната законодателна рамка в държавите членки и това е основно върши за Обединеното кралство. по отношение на генеричните лекарства. В стратегията сме създали специфично с борса за лицензите и патентите. В постоянен диалог сме с фармацевтичните лаборатории и специално по произвеждащи генерични лекарства. Планираме и продължаваме да планираме изключение за производителите на генерични лекарства, които дадат възможност на фармацевтичните лаборатории, които работят в тази област, да създадат хиляди високо технологични работни места. Аз знам, че в момента имат проблеми с позиционирането си на пазара, но в стратегията си сме цели е, предвид този проблем в, е, на етапа на прилагането на стратегията. По въпроса на економиката е, на споделянето, всички сте наясно, че положението в различни държави членки е много различно по отношение на економиката на споделянето или те наречената колаборативна економика. Лично аз смятам, че не можем да се противопоставим на този нов вид бизнес модели. Защото, този, защото тази борба е напълно безсмислена. Тя е, е загубена предварително. А няма смисъл да се опитваме да се борим срещу много появяващи се бизнес модели. Трябва по-скоро да имаме единен подход към тях и целият Европейски съюз. И затова ни са необходими ръководните насоки, в тях трябва да се гарантират две основни елемента. На първо място трябва да се гарантира, че тези нови предприятия плащат данъци и че те допринасят справедливо към националните бюджети. На второ място трябва да съблюдаваме за защита на потребителите. Тоест не искам да излизаме с нов регулаторни актове. Искаме да излезем с ръководни насоки за това как съществуващото европейско законодателство, директивата за услугите, както и законодателните достижения, попадащи в ресората на госпожа Юрова, защото потребителите се прилагат за политика към економиката на споделянето и с тези ръководни насоки ще се обърнем към държавите членки. Няколко думи може би за кръговата економика, която е свързана с а, техническите прегледи на автомобилите. Ще вземем този въпрос в директивата за типовите одобрения. Това е важна тема. Трябва да сложим край на те нареченият избор на най-подходящата регулация. Важно да се изготви добър пакет за кръговата економика и да се приложи този проект. Разбира се, той ще се разточи върху ключовите суровини, устойчивостта и рециклирането. Но държа самото начало да подчертая, че този път, в този документ, както вече споменах, се, се опитваме да съчетаем опазването на околната среда и защита на промишлеността. Защото само чрез сътрудничество от страна на промишлеността ще можем да постигнем целите на кръговата економика и целите свързани с опазването на околната среда. Но промишлеността трябва да бъде на наша страна, а не да а не да се превърне в наш противник. А сега няколко думи за директивата за огнестрелните оръжия. Първо, ловците, хората, занимаващи се с спортна стрелба, няма да бъдат засегнати и ще могат да продължават да се отдават на любимите си хобита, които аз лично не разбирам. Но в Предвид настоящото положение в Европа трябва много бързо да действаме. Ние наистина много бързо предприехме мерки предвид а, трагичните събития. Целта на този пакет, тъй като той е съставен от един аргумент и от една директива, е да, да даде отговор на някои ключови притеснения, свързани с а, сигурността. Тоест, първата ни цел е да има последимост на огнестрелните оръжия. Трябва да стане ясно кой притежава огнестрелното оръжие и как то се предпишва и с Европа. И на второ място трябва да, да сме сигурни, че обезопасяването и изваждането потреба на населени обекти се осъществява по същия начин, защото по всички туристични атентати срещу Шарли в Талиса и в Париж, част от огнестрелните оръжия, които бяха използвани, част или поне части от тези огнестрелни оръжия са били закупени в интернет законно, след което са били сгубени сглобени оръжията. В части оръжията не са били добре дезактивирани, т.е. властите смятат, че тези оръжия са дезактивирани, но те не са били изцяло или не са били правилно обезвредени. Така че трябва да, да гарантираме, че всеки, който иска законно да закупи огнестрелно оръжие, т.е. ловците, хората, които се занимават с спортна стрелба и колекционерите ще имат възможност да закупят своето огнестрелно оръжие. И вече издадените разрешителни няма да бъдат а, а, засегнати от промяната, но ще има по-застегнат контрол за издаването на разрешение за бъдеще и също така налагаме пълна забрана на полуавтоматичните оръжия, като автоматите Калашников за частни лица и мисля, че няма нужда да ви обяснявам защо. Prices, uh, maybe and and uh, and industry and, uh, and steel industry. По въпроса за стоманодобната промишленост. Първо, относно схемата с търговия с емисии, мога само да повторя това, което вече казах. Аз представлявам гледната точка на промишлеността и съм напълно съгласна, че схемата с търговия с емисии има огромно, огромно отражение върху промишлеността, но всички държави членки през 2014 година взеха заедно решението да се насочат в тази посока. Тоест беше дето решение, а нашата роля от тук нататък е да избегнем решението, които биха могли да бъдат особено вредни за европейската промишленост. По въпроса за Китай, разбира се, в тясно сътрудничество с комисаря Малстрем работим по тази тема и трябва да заявя, че съм напълно съгласна с казаното от господин Мартен. Трябва да се възползваме от всички търговски инструменти, които са на наше разположение, за да гарантираме равнопоставеност за нашата европейска промишленост, включително и в този контекст, включително и по отношение на стоманобивната промишленост. Би следвало също така да обсъдим и въпроса за предоставянето на статут на пазарна економика на Китай. Ние трябва да сме отворена економика по положение, че другите економики са отворени. Или казвам с други думи, тук има много сериозна заплаха за стоманодобива, но и за други отрасли. И тази заплаха ще се засили, ако останем напълно отворени и ако дадем на Китай статута на пазарна економика. Смятам, че въпросът трябва да бъде разгледан и от други гледни точки, включително и от гледната точка на промишлеността. Какво друго? По въпроса на свободните професии. Ще повторя това, което казах вече на съдението на комисията ИМКО. В Европейския съюз има 5000 саморегулирани професии. И в някои случаи се повтарят регулаторните рамки от професионалните организации в Франция, Обединеното кралство, Испания и ние същи доводи непрестанно чуваме от тях. Те твърдят, че ако се дерегулира съответната професия, това ще постави под опасност сигурността или качеството на услугите, които предоставят тези професионалисти. Ами, предполагам, че ако няма да постигнем идеалното решение, много честен въпрос е и много различна обстановката в отделните държави членки. Но основната идея трябва да се повтаря и трябва да се прилага навсякъде. А именно, имаме нужда от много повече дерегламентирани професии в Европейския съюз. Нерегламентирани професии, защото Основата за това тази възможност е европейското законодателство. И като цяло не е вярно, че ако някой даден човек е член на професионална организация в а, Испания, да се използват неговите услуги е по-опасно или по-безопасно от това да се използват услугите на професионалист от същата професия, попадащ под регулаторните изисквания на професионална организация в друга държава членка. Но те се да се поставят от всички 28 държави членки. Но като цяло, пак казвам, сме се насочили към постепенно премахване на този вид регламентирани професии в държавите членки с целия Европейски съюз. да ви може би, по космическата програма и управлението. Много рано е да се каже в подробности как ще изглежда Европейската, комическа, Европейската космическа стратегия. Вчера обсъждахме тази тема под ръководството на Люксембургското председателство. Отблизането в сила на договорът от Лисабон, Европейската комисия има правомощия по отношение на космическата програма. Разбира се, ние ще разработим стратегията в тясно сътрудничество с държавите членки и с Европейска космическа агенция, т.е. участието и на Норвегия и Швейцария. Но но Европейската комисия е институцията, която почти на 100% финансира дейността на Европейската космическа агенция. И нашата позиция е много ясна и тя не подлежи на обсъждане. Ние трябва да имаме влияние, ние трябва да играем много сериозна роля и по отношение на услугите, които предоставя Европейската космическа агенция. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо комисар. Много въпроси бяха отправени към вас. Това беше една много продължителна, изчерпателна дискусия което показва колко важен е този структуриран диалог, който се съществява ежемесечно. Това наистина е много важно, тъй като ни дава възможност да придобивем представя за това, което се случва на равнището на, на законодателството в Европейската комисия, какво правите, по какви теми работите. Много от въпросите действително бяха конкретни също така е важно да ни представите и бъдещите си дейности. Госпожа Бянковска, благодаря ви, господин председател. Разбира се, всички вие ще получите писмен отговор на въпросите си и това ще се случи много по-бързо, отколкото в миналото. Председателят, а по-добре късно, отколкото никога. И по-добре по-рано, отколкото по-късно. Много ви благодаря. Добре. Добре. Добре. Na razie, Uh, uh, Благодаря ви, колеги. От самото начало държа да се е, извиня от името на нашата комисия на господин генерален директор е, Доминик Ристори. Той е днес сред нас. Е, и беше сред нас поне от 20 минути. Така че, Доминик, наистина много най-скрено ви се извинявам, че се наложи да ни е, изчакате, но от друга страна много се радвам, че сте днес сред нас, за да проведем задълбочен разискване по темата в дневният ни ред, а именно вторият списък на проектите от общ интерес. Господин генерален директор. Скъпи Доминик, ще ви помоля също така да кажете няколко думи и за първият списък. Защото да говорим, да обсъждаме втория списък, без да си изпомняме особено добре какво всъщност беше заложено в първия списък и какви са разликите между двата списъка, ще ни бъде малко трудно. Затова ще ви помоля да кажете няколко думи за първия списък. Но, разбира се, най-важно за нас в рамките на днешното разискване е вторият списък с проекти от общ интерес, както и за нашия единен пазар, нашата сигурност и нашата политика в областта на климата. Тоест всичките ни основни цели за бъдещето, включително и енергийния съюз. Много ви благодаря за присъствието днес сред нас. Имате думата. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин председател. Действително, за мен е удоволствие от е, тази размяна на мнения във връзка с енергийната енергетика. Е, тя играе много важна роля за енергетиката като цяло. Е, в началото още искам да направя три забележки. Първо, добре свързания пазар е предпоставка за приключването на е, единен, устойчив, конкурентоспособен енергиен пазар. Аз съзнам вашата лична и колективна подкрепа е, за приключването на единния енергиен пазар. На второ място искам да кажа, е, че Европейската стратегия е една от най-напредналата, особено е, за структура за пренос на газ, защото имаме е, регулаторна инфраструктура. За мен е кристално ясно. Винаги, когато участвам на международни форуми, ние получаваме поздравления, включително и от е, ключови партньори, примерно е, Съединените щати, е, северните страни. Е, е всички познания, които сме натрупали в областта. На трето място, ключовите ни цели както много добре знаете, е приключването на така наречената енергийна изолация. За мен е удоволствие да ви уведомя, че в близкото минало ние направихме много голям напредък в тази област. Вие говорихте е, е, е, за северните страни. Преди две седмици бях в Литва, в Вилнюс, за да открия две големи връзки вид пол между Полша и Литва, т.е. между Северно и Балтийско море, защото отново връзката между Швеция и Литва, както и между Полша и Литва, ние работим конкретно. 1300 е, мегавата като връзка и Цюрих-Мюнхен между напълно изолирани страни от останалата част на Европейския съюз. Е, Полша и Швеция, за да има връзка и с северните страни. Това е много важно. В генерална дирекция през февруари във връзка с нов далеко провод между Франция и Иберийския полуостров. Ние говорим за връзка между Франция и Испания и е, голям е, скорошен успех е, подписването точно преди Европейския съвет на 15 октомври за нов газопровод между Полша и Литва т.е. повече от 500 км. Това е изключително важно от всяка гледна точка. по новия... Е, following. First, the list contains 100. Е, е, колкото до новия списък от проекти от общ интерес, искам да се спра на ключови инфраструктурни проекти. Подготовката беше чудесна защото в нея бяха включени всички основни партньори, не само държавите членки, регулаторите регулаторните органи, гражданското общество и прочие. Във връзка с първия списък, който беше прият през 2013 година, разликата е следната. В новия списък са включени 108 електрически проекти, 77 за газ и 78 за нефт и три и пет интелигентни проекта. В новия списък имаме 52 проекта от общ интерес. Е, така че е, през 2013 година беше приключен първия списък по-скоро той ще бъде приключен в края на тази година. От друга страна, е, броя на тези проекти беше намален в е, газодобива, за да се съсредоточим върху много по-важни теми. Тоест ще има по-добър баланс между електричество и е, газодобив в духа на политическа политическата воля на Европейския парламент, за да отразим а, настоящата трансформация на нашата енергетика. Сега искам да кажа няколко думи за по-добрата методология. Методологията се разработи възоснова на 10 годишен план за развитие. И е, само проектите, включени в този 10 годишен план, са обект на нашето на второ място, как е, определен проект може да се превърне в е, проект от общ интерес. Регионалната група изигра много важна роля при оценката на проектите съобразно качествени и количествени критерии, съобразно регламентите. За първ път проектите от общ интерес бях подбрани във връзка с оценка на ползата съобразно методология, разработена от НСО 1 и нсо 2. На четвърто място, от гледна точка на гражданското общество. Гражданското общество, обществеността беше привлечена, имаше публични консултации на определен етап. Е, ние подкрепяме нови инициативи, Примерно е, барнер за обновяеми източници, като е, съчетаваме проекти от общ интерес и неправителствени организации. Разбира се, че получаваме и мнението на СЕР и накрая регионалния списък винаги се приема с единодушие, т.е. с е, единодушие, с подкрепата на всички държави членки мисля, че в момента трябва да бъдем единни, за да подкрепим най-важните енергийни проекти. Сега, ползата. Ползата от интересите, от проектите от общ интерес. Трябва да направим разграничение между електроенергия и газ при електроенергията е, своевременното прилагане на интересите, е, проектите от общ интерес ще даде възможност на 26 държави членки ще постигнат целта от 10% свързаност на енергийните системи до 2020 година, докато страни като Испания е, ще бъдат следващите, ние подкрепяме тези 10% свързаност, защото тази взаимна свързаност е от ключово значение, за да има пренос на електроенергия безпрепятствено от север до юг и от изток на запад в Европейския съюз. Е, по този начин няма да има задръствания в Германия, в Белгия, в Нидерландия, в Люксембург, в Италия, е, в Австрия и на други места. Е, в така наречената Западна Европа те, много е важно да има връзка между Словакия и България, България и Гърция, България и Румъния. Там се увеличават капацитета за пренос на електроенергия. Трябва да се постигнат максимални стойности. В Балтийско море видяхме успеха на Бенип. И искаме да продължим да действаме, е, е, за да преодолеем препятствията, за да осигурим нови връзки, за да няма зависимост на балтийските страни от трети страни. Броя по този начин Великобритания и Нидерландия също ще постигнат своите цели за връзка на енергийните системи, е, електрическите системи. Специално за природния газ – ние е, искаме да се разнообразят доставките. Е, развитието на течен газ, най-вече в областта на Средиземно море, за да се улесни принципа до енергия по принцип. Това е изключително важно, е, за да е, приложим нашата стратегия за енергийна сигурност в Европейския съюз. Отново е, е, ще поставим ударението върху ключови проекти в най-чувствителните области в е, Запад в Западна Европа ще работим за връзки с Испания, за да се улесни преноса на газ от юг на север и за да се улеснят най-големите пазари на природен газ. Освен това, за Централна, Източна и югоисточна Европа ние искаме да има стратегически нови терминали. В Харватия, например да се увеличат връзките между Польша, Словакия, България, Сърбия, Гърция, България. Това е от ключово значение за разнообразяването на доставките в най-ранимите райони, в най-зависимите райони. Е, разбира се, че ще продължим да работим и с е, Балтийско море и страните от района на Балтийско море. Около 16 проекта ще приключат до края на 2017 година е, е, и много е важно да кажа, че тези проекти е, ще се възползват от е, новата енергийна рамка. Наше предимство е, че сме разработили едни от най-напредналите регулаторни рамки – понякога липсата на успешна регулаторна рамка е основно препятствие за инвеститорите. Искаме по-голяма прозрачност и централизирана административна процедура. И накрая ще използваме всички инструменти да улесним свързването в рамките на Европейския съюз, за да има ефективност от пазара структурни реформи. Трябва е, бързо да напредваме. Е, е, първо, по-голяма безопасност, по-голяма конкурентоспособност на европейския енергиен пазар. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря, господин генерален директор. Започваме с представителите на политическите групи. Колегата Каринц от името на НП. Много ви благодаря. Господин Ристори беше много ясен в изказването си. Много добре ни обяснихте кои са различните участници в осъществяването на проектите. Аз имам един коментар и един въпрос. За да може европейският на пазар да функционира добре, трябва да бъдат изпълнени две условия. Първото е гарантирането на физически инфраструктура и на второ място преодоляване на административните пречки дори и там, където е налична необходимата физическа инфраструктура. И въпросът ми към вас е следният. След като бъде завършен е, след като бъдат завършени проектите от вторият списък с проекти за общи интерес, ще разполагаме ли с необходимата физическа инфраструктура и взаимосвързаност по отношение на електрическите мрежи и газопреносните мрежи или ще ни трябва и трети етап от трети е, тур на проекти? И следващият ми въпрос е, който не е пряко в правомощие да ви е свързан с регулаторните препятствия. Колко съществен е този проблем и първият ни въпрос е вторият, ще успеем ли да преодолеем административните пречки, които възпрепятстват функционирането на физическата взаимосвързване. Благодаря ви, колегата Ника от името на СНД. Вице генерал директор, în primul rând, mă bucur că am ocazia благодаря, че ми давате думата. Благодаря, че ми давате и възможност да се запозная с вас тук, господин генерален директор. Аз мисля, че Генерална дирекция енергетика до сега не е реагирала положително на покани от наша страна. За комисиите ИТРЕ и ЕНВИ става дума за а, един доклад, който е свързан с пазарна стабилност и стабилност на резервите. Вие знаете, че е, с доклада не се получи нищо, но като че ли има усещането, че Генерална дирекция енергетика не проявява особен интерес към диалога, към им предоставянето на информация. Бих искал да получа ясен отговор от вас. Ние проведохме много дискусии. Добре е, че и вие днес сте тук сред нас. Що се отнася до е, съхраняване на енергия, а и други теми. По това беше дискутирано, но по тази тема ще кажа нещо е, по-късно. Е, във връзка с енергетиката бих искал да посоча зелената енергия, възобновяемите енергии. Декапори. Фоте поцини. Няма други възможности и не се знае все още е, какви са техническите детайли. Би било добре обаче вие да кажете, уважаеми депутати, можете да набележите такива и такива цели за възобновяемите енергии на 30%, без да се поставя под е, опасност индустрията, защото имаме такива, такива, такива е, обезопасителни мерки. Освен това можете да кажете, че има възможност за съхраняване на енергия, че има възможност за чисти енергии е, като резервни решения, но е, се посочва, че нямаме такъв бекап. Е, освен това, има и опасни енергии и тук вече си задаваме въпроса как какво е нашето бъдеще. Вчера говорихме по тази тема. Става на дума за това да няма дългосрочни договори, но всъщност как стоят нещата с индустрията. Да, е, отивате сутринта на работа, виждате, че цените спадат и как е, изобщо трябва да си представим всичко това. Можем ли да си представим как е, изобщо а, протичат нещата с акумулаторите, които трябва да съхраняват енергия. Има много въпроси, на които вашата е, дирекция трябва да даде отговор, но тя не го дава. Трябва да бъдете много по-активен, да присъствате повече в публичното пространство. Необходими са ни тези е, данни и факти, необходима също и е, данни за ITS оценка на въздействието. Děkuji, pane generální секретари, že сте опет mezi нами, protože... Колегата Тушеновски от името на ЕКР. Благодаря ви, господин генерален директор. Благодаря ви, че присъствате днес на седанието на нашата комисия. Все още има много висящи въпроси, които показват колко важен е сектор на енергетиката за Европейския съюз. Радвам се, че споменахте броят на осъществените проекти по отношение на връзките. Съм запознат отблизо с някои от тези проекти. Въпросът ми е горе-долу как изчислявате предвид сложното естество на въпроса, как изчислявате най-общо казано, потокът от, на, на енергия от север на юг. Знам, например, че има капацитет в на, на производство на електричество в северна Германия, което би трябвало да бъде насочено към Балканите, например. И зимовръзките би трябвало да помогнат на страните от Южна Европа и по този начин да преодолеят трудностите, свързани с нестабилността на мрежата. Да, значи ще разполагаме с необходимият капацитет за подобни връзки за да може страни като Полша и Чешката република да не бъдат прекалено обременени от, от, от това в производство, защото те са транзитни страни. Благодаря ви. Думата от а, името на зелените му господин Ериксон. Благодаря ви и благодаря на генералния директор за изложението му. Както добре знаете, наскоро одобрихме доклада, за който аз отговарях, за целта от 10%. Ето защо според мен е много важно да се запознаем с новият списък с проекти от общ интерес. Бих искал да чуя мнението ви по няколко въпроса. Първият, разбира се, е и основният въпрос, който си задаваме в този доклад – бихме искали количествената цел от 10 и 15% да бъде допълнена с регионални цели, които да са по-целенасочени към конкретните проекти, а именно стеснените участъци и другите проблеми, които съществуват на регионално равнище. Това според нас е един добър подход. Питам се дали смятате, че той е ефикасен. Следващия ми въпрос е с най-добрите налични технологии. аз смятам, че чрез а, прилагането на тези технологии може да се съкрати един често много продължителен процес – защото а, често се създават и коалиции и движения за протеста срещу подобни мащабни проекти. Така че а, трябва да се стремим към съкръ... съкръщаване на процеса и ефикасно постигане на резултати. И понякога път това се случва най-лесно чрез тъй наречените най-добри налични технологии, било то чрез а, закупаване на кабели, било чрез топови технологии. Следващия ми въпрос е свързан с прозрачността. Гледайки списъкът на проектите от общ интерес, забелязвам, че сред тях фигурират и проекти, които не са достатъчно ясно обяснени, всъщност специфични. Но тя е доста изненадана от този факт. Питам се защо фигурират в списъка проекти, които не са специф... достатъчно специфични. Благодаря от името на телевизията, моля има е господин Силикиотис. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-сърдечно за присъствието на господин Ристори. Проектите на този втори списък трябва да дадат голям принос за постигане на нашите цели и те могат да направят това. Във връзка с увеличаване на енергийните мощности и намаляване на енергийната зависимост. Това е една много амбициозна програма. Сега тези проекти трябва да се изпълняват и много положителни са проектите във връзка с източната част на Средиземноморието. Там става дума за прилагане на електроенергия, User Any Connector и това са проекти, които не само дават принос към намаляване на изолирането на Кипър, естествено ние мислим и за това, че е, има и пренос на газ в източното Средиземноморие. Става дума и за политическо присъствие в е, тази част на Средиземноморието. Това е важен регион и връзката е многопосочна. Например, през Кипър Европейския съюз може да се свърже с Израел и с този регион. Смятаме, че развитието е положително. Има също и нови находища в източното Средиземноморие, които могат да дадат значителен принос към намаляване на енергийната зависимост. За нас е важно тези проекти да станат факт и трябва да се установи дали освен финансирането на тези е, изследвания във връзка с проектите има и други планове дали е помислено за програма за изпълнение на тези проекти. Благодаря. Uh, Благодаря ви, сега давам думата на изказващите се индивидуално депутати, думата е господин Бланко Лопес. За съжаление, ораторът не е включил още микрофона си. Благодаря, господин председател. Що се отнася до Иберийския полуостров, Испания и Португалия, взаимно свързаността е нещо много важно. Аз е, съм от Галиция и там има някои интерконектори, които са много важни. Например, от север, от северната част на Галиция към Португалия но аз искам да задам някои специфични въпроси, които са свързани с този списък. На френско-испанската граница е посочен един общ проект, без да се уточни къде точно във Франция и в Испания ще протича този проект. И защо вие не посочихте по-точни данни? Защото е видно, че Испания не може да надвиши 40% интерконекторни връзки и е, мисля, че трябва да се преследват е, такива проекти, за да се избегне изолацията на Иберийския полуостров. Бяха посочени е, два проекта през Пиринеите и аз бих искал да науча за кои точно проекти става дума тук господин Сориньо. Е, Благодаря ви, господин председател. Ами няма да навлизам аз в исторически отклонения. Вече разбрахме, че е днес е националният празник на Румъния и ви желая всичко най-хубаво. Но трябва да отбележим, че това е и денят, в който отбелязваме независимостта на Португалия от Испания през 1740 година. Но а, днес работим за повторно свързване на Португалия и Испания на Иберийският полуостров и благодаря господин генерален директор за дейността ви в тази насока. Много е важна диверсификацията на енергийните източници. Важно е също така да има и яснота по отношение на ценообразуването на електричеството. И бих искала да дам пример с, на, с проекта, който най-добре познавам, а именно енергийният хъб на Иберийския полуостров. Смятам, че трябва да превърнем този център в конкурентно способен енергиен хъб. В тази посока сме се насочили, но липсват няколко елемента и в това отношение няколко въпроса. Дали е, механизмът свързан на Европа ще финансира само този проекта или и други проекти? Дали може да се предвидят и други проекти, които да бъдат частично финансирани с частни средства и дали може да се търси частно финансиране от Европейският фонд за стратегически инвестиции или не. И казвам да ми, как може този списък, който сте изготвили, да е активно свързан с други инвестиционни проекти на място? Благодаря ви, думата има господин Георик úr, főigazgató úr, két kérdésem lenne, de előtte röviden hagyd mondjak köszönetet azért a munkáért, amit a listák. На първо място аз искам да задам два въпроса, но преди това искам да благодаря за извършената работа. За съжаление, има много голямо закъснение при много от проектите. Това по економически причини. На първо място за това отговарят държавите членки. Абе megvalósítás. Аз бих искал да посоча пред Европейската комисия, че е необходимо тези проекти да се изпълняват по-ефективно. Разбира се, ние имаме и критика към държавите членки. Във всички случаи съм на мнение, че сътрудничеството между различните органи трябва да бъде подобрано. Каква е връзката между PCI и регионалните листи, респективно регионалните списъци с приоритетите. Регионалните списъци във всички случаи имат приоритет пред други проекти. Това е първият ми въпрос. А вторият ми въпрос е свързан с Енергийния съюз. Енергийният съюз също има инфраструктура, та, в смисъл е, има е, приоритетен списък за инфраструктура, PCI и Европейската комисия планира също изготвяне на още един списък за проекти, които са в общ интерес на Европейския съюз. Project of Mutual Interest. Въпросът ми тук е кога ще бъде готов този нов списък и каква е връзката с първоначалния PCI списък. Колегата Шон Кери има думата. Много ви благодаря, господин генерален директор, господин Ристел, и благодаря ви за много ясното изчерпателно изложение. Аз много се вълнувам от пъти от общите интереси, в частност тези свързани с а, газовия сектор. Аз работя в... Аз живея в избирателен регион, в където има терминал за втечнен природен газ. Това е много важно да търговете ни с Съединените щати, разбира се. Господин Бусек наскоро посети Съединените щати, за да постигне напредък по въпроса за енергийният износ на САЩ към Европейския съюз. И два въпроса имам в това отношение. Явно, че проектите са много важни проект, че проектите вашия списък са много важни за Европейския съюз, за диверсификацията и сигурността на доставките, но какво може да кажете за регулаторните пречки, които в момента възпрепятстват своевременното осъществяване на тези проекти? Благодаря ви за въпроса. Господин Фулпик, има думата. Искам да благодаря на генералния директор Рестори. Що се отнася до сътрудничеството в Европа, то представлява шанс за нашето бъдеще. Скоро при GNS направихме посещение и всъщност става дума за това, че имаме различни агенции, ASA, BAREC, GNS, които всъщност трябва да работят в тясно сътрудничество. За това в комисията СТОР дълго обсъждахме какво можем да направим от научна гледна точка разработихме тази стратегия за силозите и тук се предвижда основно обмен на информация, силозите да бъдат снабдени със съответни тръбопроводи. Смятам, че този процес е много важен за цифровия единен пазар – и за всички останали сектори, които са релевантни в случая. Тук трябва да се извърши стратегическо планиране. Благодаря. Много ви благодаря. С ваше позволение аз ще задам един въпрос. Благодарение на втечнения природен газ, който става все по-популярен, както каза господин Кели, благодарение на шестовият газ, внесен от Съединените щати. Наскоро създадахме е, глобален е, пазар на природен газ, което е нещо съвсем ново. Имаше такъв световен пазар на петрол, но не и на втечнен газ. А каква е ролята на терминалите за втечнен природен газ във всичко това? от гледна точка на техния брой, но и от гледна точка на тяхното географско местоположение. Благодаря ви. Ще ви помоля да дадете отговор на зададените ви въпроси. Thank you very much regarding... Uh... Благодаря. специално за проектите от общи интерес искам да кажа, че е, ситуацията се е, определя от наличието на физическа инфраструктура, която вече е изработена в определени части на Европейския съюз в частност в Испания и в Обединеното кралство. А, също така в някои части на Франция. Сега развиваме и нови терминали, и нови връзки, там, където наличието на физическата инфраструктура ще улесни достъпа до природен газ и разнообразяването на доставките. Това е много важно, е, защото в момента пазара се развива не просто бързо, а много бързо, с много нови производители, не само Съединените щати, не само Австралия или Канада, но също така и много африкански страни с много нови находки в Египет, например, като изключим тези, които са в Алжир. Ние трябва да се възползваме от това. Тоест, новата инфраструктура, особено новите връзки и новите терминали, ще улеснят разнообразяването и конкурентоспособността на пазара. Ето защо е толкова важно да бъдат подкрепени някои проекти е, особено в е, най-ранимите райони, например в Харватия или в е, Полша. По първа точка физическата връзка и регулаторните препятствия. Както казах, за физическата връзка най-важното е, е да се приключи прилагането на втория списък от проекти. Тоест, специално за природния газ трябва да постигнем целта от 10% за връзка. После е, Кипър и Испания много бързо ще ни настигнат. Това е основният ни приоритет. Да, за електроенергията 10% е, са на лице. Сега, е, приключването на тези проекти ще улесни постигането е, на тази приоритетна цел. Както знаете, това е важно не само политически, важно е и за да се осигури преноса на енергия от север на юг и от изток на запад. Та, да, аз съм убеден, че най-важното е, е да бъдат отстранени бариерите, които все още съществуват. Специално регулаторните препятствия, за тях е ясно, че ние не можем е, да действаме физически спрямо тях, трябва да действаме регулаторно. Е, за единния пазар, прилагане на наличното законодателство, а също така и промяна. промяна. Ето защо до края на следващата година ние ще направим значително ново предложение във връзка с новия дизайн на пазара. Тоест набор от нови правила, по силата на които настоящата законова рамка ще бъде съобразена с настоящите потребности на вътрешния европейски пазар. Това е отрешаващо значение, защото е, положението в момента, и това е свързано с въпроса, който зададохте е, за съхраняването на енергия, положението се е променило спрямо 10 години. Тогава нямаше 27 енергийни системи. Въпросът е как да управляваме е, променливите стойности, за да можем да осигурим контакта. В този смисъл съхраняването ще бъде ключов приоритет. Е, съгласен съм, е, че в миналото съхраняването е, беше знаменателя в нашия подход. Това се промени това се промени и това е отразено в новото ни предложение е, за дизайн на пазара. Трябва да се справим с това предизвикателство, е, за да се справим с основното основното стабилизиране на мрежата е, във връзка с новите електрически генератори. Нещата се променят бързо. До 2020 година повече от 50% от производство на електроенергия ще бъде от обновяеми източници, т.е. от променливи стойности. В момента ние не променяме положението на европейския пазар. Ние трябва да включим тези аспекти в законодателството, в физически аспект, но и в новите технологии. Как да организираме потока от е, юг на, на север, от изток на запад, как да се съобразим с развитието на пазара, е, как можем да избегнем е, всякакво затъмнение, всякакъв срив в мрежата. Това ще бъдат ключови предизвикателства и това ще изисква постоянно сътрудничество, особено между операторите в отделните страни, регулаторите в отделните страни и органите, които разпределят енергията в отделните страни. Ние не можем да управляваме тези въпроси и това е целта ни е, е, е, без ново управление на пазара, особено за електроенергия и природен газ трябва да използваме е, нови технологии, но и стабилизиране на мрежата и включително когато има пикови стойности на потребление на електричество и това да се съобрази с определени нива на производство. Ключово значение отстраняване на а, е, евентуални стеснения, да, изобщо задръствания, как да прилагаме прозрачността. Аз съм успокоен в някакъв смисъл е, от новата инициатива, която се подкрепя, нов подход е, за обединяване на е, основни партньори и неправителствени организации. Това е инициатива, която споменах определени организации от определени страни, които се цитират. Така трябва да се работи, за да се обясни на широката общественост защо някои от тези проекти ще бъдат от полза не само от гледна точка на сигурността, това, което вие казахте за първия форум който спомена вашия колега господин Петерсон, но е, трябва да чуем и мнението на представители на гражданското общество. За мен това ще бъде дори по-важно, отколкото нов регламент, защото широката публика трябва да види добавената стойност на тези проекти добавена стойност от гледна точка на сигурността, но и за включването в мрежата на високи стойности от обновяеми източници. Трябва да направим най-добрия избор, да видим как да действаме, но всеки избор трябва да бъде по-прозрачен, да бъде по-добре обяснен на широката общественост, именно за да се преодолее някоя съпротива. Е, за някои генерични проекти. Е, е, известно време ние трябваше да признаем ключовото значение за някои проекти, за някои региони, но те при положение, че няма достатъчна зрялост на анализа за отделни проекти, за да се види най-важните от тях, е, които са най-важни за приключването на вътрешния пазар и за разнообразяването. Е, ние вече имаме опит. Важно е да се подкрепят, да се оценят резултатите и това трябва да се улесни преди да се пристъпи е, към по-голяма финансова подкрепа, особено от СЕФ. Ние ще работим в този дух, защото по принцип възвръмощ е, възвръщаемостта на инвестициите по енергийните проекти е, е, е гарантирана, защото много проекти се финансират от пазара, защото това се регулира чрез тарифите. Но ние трябва да използваме всички възможности. Възможностите Connecting Europe това струваше само 5 милиона, но трябва да използваме и други възможности от структурните фондове, е, подкрепата от AAB или е, FC. Знаете, че в Европейския фонд за стратегически инвестиции сме включили три области – енергийна инфраструктура, връзка между електроенергия и природен газ, проекти за обновяеми източници – и е, е, е, проекти за енергийна ефективност. Това са трите приоритета. За връзката между Испания и Португалия, това е много важно. Вие много добре знаете колко важно е това за нас. Това е обратната, обратната точка, точката, където се осъществи обрат срещата на Европейския съвет през октомври 2014 година за новата енергийна рамка до 2030 година. Тогава се постигна политическо споразумение е, за свързване между Португалия, Испания и Франция е, това беше важно не само за приключването на ИДЕЛФ, но и ние като комисия е, бяхме инициатори на ТЕНСО стратегията с председатели от трите страни. Това беше подкрепено на най-високо политическо ниво и ние продължаваме е, стриктно да наблюдаваме прилагането на плана за действие като включим два проекта. Първо проекта е през Пиренаите е, в допълнение е, към големия проект, който аз бях в Мадрид миналия понеделник. Говорих с изпълнителния директор на Хайф и Белфика за да съм сигурен, че ние ще наблюдаваме приложението с висока скорост. И аз ще ви се отчета за напредъка по всички фронтове. Това се отнася за европейските проекти, но и за нови проекти, които осигуряват нова връзка, например между Испания и Марокко или Португалия и Марокко. Това е много важно с политическа подкрепа. Ще наблюдаваме приложението, за да се съкрати закъснението. Е, има понякога това се дължи на държави членки, но аз съм успокоен, защото постигнахме пълна подкрепа от всички държави членки по подготовката на списъка на ниво регионални групи и е, накрая се организира среща между 28-те държави членки. Това е добър сигнал. Много ме зарадва това, което каза господин Рубик. Е, този вид сътрудничество между европейските страни е шанс. Е, шанс защото това е гаранция за полза за всички. Кели споменат не само финансова полза, но и солидарност. Е, вие много добре знаете, че връзката между инфраструктурата отива отвъд сектора на енергетиката. Това обединява държавите и населението на тези държави, това ги сближава и за това е много важно. Благодаря ви за вниманието. Председателя, благодаря господин генерален директор. Много е интересно, много е подробно е, трябваше да говорим за това, защото проектите означават нещо конкретно. И всичко, което е на масата, може би е, е, заслужава и по-подробно обяснение. Може би още един час – но тъй като нямаме време, бих искал да благодаря на нашите преводачи. Те работиха по-дълго, отколкото се очакваше, но, скъпи колеги, искам да ви напомня, че в 3 часа имаме съвместно заседание с Комисията по вътрешен пазар ще работим върху единния цифров пазар. Всички трябва да присъствате в 3 часа. Почивката е кратка. Благодаря ви много. Благодаря, господин генерален директор.